witam Państwa na popołudniowej. Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на последното ни заседание преди Великденската вакансия. Виждаме, че празниците наближават. Като погледнем как изглежда нашата зала – за нас е удоволствие да приветстваме с добре дошъл Фил Уин Оуен, член на Европейската сметна палата. Добре е дошъл на днешното ни заседание. Добре е дошъл а, и на персонала на Европейската сметна палата, който придружава господин Оуен. Фил Уин Оуен е отговорен за един специален доклад свързан с бюджета на ЕСА за действия по климата. Европейския съюз реши да инвестира в дейности за справяне с климатичните промени и сме определили конкретен процент, минимален процент от нашия бюджет, който трябва да се изразходва за такива дейности. Въпреки, че има известен напредък, няма кой знае какви успехи, с които можем да се похвалим. Особено, що се отнася до селското стопанство и развитието на селските райони. Налице е риска тези 20% минимум от средствата с които разполагаме, да не изпълнят предначертаната цел. Ще чуем доклада на господин Оуен. След това ще има и възможности за задаване на въпроси. Ето сега как се нарича този доклад. Изразходване на най-малко една пета от бюджета на ЕС за действия по климата. Великолепно заглавие. Поздравления за него. Нека да се надяваме, че самият доклад е точно толкова интересен, колкото и заглавието му. Аз погледнах бегло вашия доклад, разговарях и с вас набързо и знам, че вашето експозе ще е интересно. Давам ви думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на вашата комисия ще говоря по слайдовете, които виждате на екрана. При мен са Бретран Тонги, който отговаря за доклада. Той е отляво и моя аташе Катрина Бра. Искам да благодаря на двамата колеги за положените усилия по този доклад. Искам да благодаря Керсти Лайт, Тя е колега от Сметната палата и отговаряше за този конкретен одит преди да напусне Сметната палата и да стане президент на Естония. Доклада беше публикуван на 22 ноември. Имах конструктивни срещи на 8 февруари с комисарите Ариас Каньете, Хоган и Моедаш. Работната група на финансовите съветници в съвета на 14 февруари се отнесе благосклонно към доклада а на 28 февруари комисията Конт на парламента също изслуша този доклад. Ще говоря за одита, за заключенията и за препоръките. Основният въпрос по отношение на одита беше следния. Дали целта да се изразходват поне 20% от европейския бюджет за действия по климата ще бъде изпълнена и дали този подход, който се използва е полезен в крайна сметка. Сумата, знаете, възлиза на около 220 милиарда в рамките на финансовия период. Между октомври 2015 и февруари 2016 година проведохме посещения в Полша. Там аудитирахме кохезионната политика и ОСП. В Германия и Румъния аудитирахме мерките по кохезионната политика, във Франция и в Испания общата селско-стопанска политика или ОСП. Работихме и по програмите Хоризонт 2020, по програмата Лайф и в политиката на рибарството. Не разгледахме потенциалното неблагоприятно въздействие а, на европейските средства. Не разгледахме и средства, които не са свързани с климата. Европейските инвестиционни институции, Европейската инвестиционна банка не попадна в приложното поле. на много ранен етап бяха предвидени целите от страна на комисията. Какви са заключенията? Има напредък, но може и да не успеем. Открихме, че има повече и по-конкретни действия за климата в рамките на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, но по отношение на селското стопанство, развитието на селските райони, рибарството, Европейския социален фонд няма кой знае какви дейности насочени към климата и не всички потенциални възможности се използват. А по отношение на научната дейност, тя по никакъв начин не достига целта от 35%. Ние разгледахме 17,6% от средствата. Това е средното за периода 2014-2016 година. Знаете, че беше казано, че 18,9% ще бъдат изразходени до 2020 година и това е доста по-малко от целта от 20%. Това са данни на комисията, които обаче са завишени според нас. Ние анализирахме методологията на комисията и се оказа, че тази методология не отговаря на международните насоки. По отношение сега на селското стопанство и развитието на селските райони, ние открихме, че 33 милиарда по-малко са използвани за климата. Прогнозите, свързани с преките плащания, са без особени основания. Не знаем, например, на какви основания комисията е заделила 20% от бюджета за а, плащания по екологизация. Знаем, че комисията освен това възнамерява да използва 10% вместо 20%. Ако се приложи така наречения принцип на консерватизъм на Световната банка, трябва да се използва прага от 10% и съответно приноса ще падне с 9 милиарда евро. По отношение на развитието на селските райони, завишението беше завишените прогнози се равняват на около 24 милиарда евро. Комисията и нейната методология не прави разлика между различните мерки. Подобни проблеми има и в кохезията, и в Европейския фонд за регионално развитие. Ние смятаме, че подхода не трябва да бъде бюрократично обременен. Като цяло не намерихме кой знае какви качествени промени в изразходването на средствата по ОСП. Направихме естествено заключение във връзка с някои добри практики, например когато се създават някои мерки в лесовътството, в трите региона, които посетихме, видяхме полезни практики, например за съхраняването на въглерода. Има полезни практики и по отношение на така наречените агроекологични мерки в Ондуси. Например, ерозията на почвите пречи на производството на маслини. На тази картина виждате още един пример за добра практика производство на електроенергия от отпадъци. Половината от отпадъците са екологични, събрани на място, другата половина са от селското стопанство. Много може да се направи и по отношение на количеството, и по отношение на качеството. Агри може да създаде нови мерки или пък да преосмисли съществуващите. Освен това може да се използва средносрочния преглед, за да може да се направи промяна в оставащите години до 2020 година. Освен това, може да има консултации относно бъдещето на ОСП. Знаете, че комисар Хоган даде ход на консултации, за да се планира по-добре бъдещето. Селското стопанство и развитието на селските райони не са единствените възможности за подобрение. Например, Хоризонт 2020 и 35% за научна дейност, тази цел не е изпълнена. По отношение на фонда за регионално развитие и кохезионната политика има естествено полезни промени, повече средства от 12 до 21% сега и на второ място по-целенасочени проекти. В Германия, Полша и Румъния, например, имаше мерки, които са с 100% екологична насоченост. Що се отнася до Европейския социален фонд обаче, програмите заделят много малка част от бюджета си за климатични действия. Само 1,4% от 83-те милиарда, които са налични. В заключение, ние направихме седем препоръки, които ще обобщя. Виждате ги тук. На първо място многогодишна консолидация, която да е солидна. Тя трябва да се направи от комисията. На второ място стабилна рамка за отчитане. Необходимо е да има първоначална оценка на нуждите във връзка с измененията в климата. По отношение на развитието на селските райони. Трябва да има корекции във връзка с завишените прогнози. Имаме препоръка за създаването на планове за действия за изоставащите райони. Освен това, трябва да се наблюдава действителното изразходване на средства и резултатите и накрая ние смятаме, че трябва да се използват всички възможности, за да се гарантира наистина преминаване към действия насочени към и изменението в климата и справянето с този проблем. Благодаря за това, че ме изслушахте. Przechodzimy w tej chwili do pytań, wypowiedzi. Нека да преминем сега към въпросите и към отговорите. Господин Агньо е първи. Както знаете, господин председател, тази тема е много близка до сърцето ми. Чета сега доклада и виждам, че Европейския съюз е готов да изразходи 30 милиарда евро годишно, за да подобри климата чрез намаляване на парниковите газове в Европейския съюз. Това е една чутовна сума. Междувременно Европейския съюз инвестира в летища, в транспортна инфраструктура, камиони, самолети ще вървят по тази инфраструктура и те ще горят съответното гориво и ще генерират много емисии, не само въглероден двуокис. Значи, искате да кажете на хората да спрат да произвеждат, да се занимават с земеделие или пък да пътуват. Това е единствения начин, според мен, да се намалят емисиите. Просто да кажете на хората да спрат да са активни. Гледам още нещо. В източна Германия беше казано, има варовик, който не е достатъчно качествен и трябва да се транспортира и да се внася варовик от места, които са на хиляди километри. Тези европейски правила, които съществуват тази връзка, не осложняват ли живота ни? Освен това, геномодифицираните организми и културите могат да намалят въздействието ни върху климата. Няколко пъти съм казвал нещо подобно, изказвал съм позиции по други въпроси. Има една област, където можем да изразходим пари и, а, има, и ще има достатъчно въздействие върху климата. Много често имаме а, засилени валежи. А, човешката антропологичната дейност е такава, че оказва неблагоприятно въздействие, строим там, където не трябва, а, стига се до наводнение не защото вали повече от а, обичайното, но водата а, преминава през твърди повърхности по-бързо и руши. Един начин да се изразходват парите е да строим диги, язвири. Например, това е начин да се предотвратят щетите от климатичните промени. Тук обаче нищо не се казва за нещо подобно. На следващо място, и това се споменава малко или много в доклада, няма връзка между целта да се изразходят 30 милиарда паунда и въздействието върху емисиите на парникови газове. Как ще докажете, че тези 30 милиарда в крайна сметка се изразходват целесъобразно? Так, teraz dziękujemy е, пану послови Агню. Благодаря, господин Агню. Някой друг иска ли да каже нещо? Господин Хойслинг. Екнио не е Einzige който е hier което äh, was dazu защото äh, э, Мисля, че... Какво да кажа? Щеше ми се да се чуе смеха отвъд а, е, а, е, канала. какво, за какво изразходват пари е, е, от Обединеното кралство, е, но да намират косури е, за това ние къде си харчим парите, мисля, че не е нужно да ни се казва това. По-скоро е, господин Агню да се отегли в пенсия. А, според мен е, ние трябва да се е, е, да изразходваме парите разумно и целесообразно, тук се намесва и темата биогаз. Трябва да внимаваме при генерирането на електроенергия в да отчитаме елемента климат, да използваме остатъчен материал, а не както в Германия се прави понякога, понякога да се използват суровини, основни суровини, по-скоро при генерирането на енергия да се използват отпадъци от селското стопанство. Според мен от години се говори за това, тук има доста потенциал, но е, този енергиен потенциал на селско стопанство доста е, обаче преувеличен понякога. Е, Тук се намесва и дискусията за е, е, петрола и биоенергията, която да не се окаже контрапродуктивна. Е, трябва много точно да видим, да помислим дали всичко това, което е, попада под рубриката за опазване на климата, е, дали така има е, е защитимо е, и да видим дали е, не може и по втория стълб е, да се е, работи във връзка с климата. Благодаря, благодаря за е, доклада ви имам въпрос по седма точка от него. Ако плана за действие, ако се стигне до план за действие, интересуваме кои три въпроса, три е, най-важни въпроса бихте разгледали в, е, от гледна точка на селското стопанство ако имате някаква идея и представа, моля споделете с нас. Да видим в каква посока се движите вие. По десета точка имам въпрос в какви е, мащаби, до каква степен е, комисията е в състояние да да обхване, или вие по-скоро, какви средства изтичат в, е, за опазване на климата. И третия въпрос, най-важният елемент от селско стопанство е преките плащания – е, дали смятате, че може е, средствата за, е, на, на площ по някакъв начин да се обвържат с опазване на климата тук, за да стигнем целта от 20%? Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на авторите на доклада. Първо, по отношение на експертизата. Преките плащания не са насочени към климата. Мисля, че вашата критика обаче е насочена като цяло към преките плащания. Бихте ли пояснили? Препоръките са доста широки по своя характер, доста обстойни, но не са конкретни. Кажете нещо по-конкретно как да имаме по-екологосъобразна обща селско-стопанска политика. И на трето място казахте, че много се случва в държавите членки по отношение на изменението в климата. Аз съм работила с научна дейност в Ирландия. Преди години се опитахме да измерим емисиите от сектора на говедовътството. Много фермери използват оборския тор по един по-ефикасен начин, като идеята е да има по-голяма енергийна ефективност. Мисля, че вие сте малко по-строг, отколкото трябва и не отчитате добрата работа на фермерите в държавите членки. Може те да не определят тази дейност като насочена към справянето с проблемите на климата, но те се обид, опитват да имат по-ефикасно селско стопанство. Много фермери се опитват да бъдат по-ефикасни и по- ефективни, да използват по-малко ресурси, да произвеждат повече, макар че това не се разглежда от тях задължително като климатични действия. Дайте ни малко по-конкретна информация, господин Ропе. с gerbiamas pirmininkė. Благодаря, господин председател. Бих е, искал да ви благодаря за презентацията. Много е конкретна тази тема. Ние от дълго време работим по този въпрос. За съжаление, няма достатъчно действие с оглед постигането на целта, защото имаме цели не само в европейски план, но и в глобален мащаб. Виждам от това, което казвате, че не използваме пълния потенциал на мерките и на действията. Макар, че част от мерките са обвързани с високи цени. Имаме общ пазар в Европейския съюз, но знаем, че има големи разлики между севера, юга, запада и изтока. Знаем, че помощта, която се дава на фермерите, също е различна. Преките плащания понякога са 4 до 5 пъти по-малки в някои райони – всички фермери в Европейския съюз обаче трябва да отговарят на едни и същи изисквания. Това означава, че за някои фермери живота е много по-лесен. И за другите, които са в по-неизгодно положение, се налага да е, инвестират те всичките си средства в е, някакви иновации. В е, източна Европа преките плащания са много по-низки. Спрямо Западна Европа, например. Какво може да се направи? за да се подобри състоянието на климата, може ли да имаме една по-централизирана, по-справедлива система за плащания? Трябва ли да продължим с е, преките плащания такива каквито са? Или пък трябва да има някаква по-голяма централизация? Например, да използваме малко повече втория стълб? Фермерите в сътрудничество с различни власти и партньори могат да решат е, точно с каква дейност да се занимават, е, като естествено имат пълната информация за това колко помощ ще получат, е, каква ще бъде стоиността на паричната помощ за тях. Плащанията за развитие на селските райони намаляват с по 2-3% всяка година, макар че привидно цялостният бюджет е един и същ. Казвате, че все повече средства се заделят за а, действия по климата. Как можем да очакваме от всички фермери да изпълнят а, климатичните изисквания тогава, когато на пазарите цените падат във всички отрасли? Това е факт. В сектора на млеко преработването и производството, в сектора на говедовътството не трябва ли да има някакъв малко по-различен подход? Господин Агньо, благодаря за това, че ми давате думата още веднъж, господин председател. Трябваше да взема отношение, тъй като Март Мартин Хойзлинг ме спомена и каза, че не трябва да се тревожа. Великобритания напуска Съюза. Ами притеснявам се, защото тези 30 милиарда евро годишно ще се използват за подобряване на времето. И много от тези пари ще дойдат от британските данакоплаци. аз съм тук, за да ги представлявам. Знаете, познатия лозунг от САЩ не може да има данъчно облагане без представителство. Благодаря, господин председател. Благодаря за отчета ви тук. Моите колеги знаят, че аз много скептично се отнася към промените, предизвикани от човека в климата. Според учени проучвания от 1000 до 1200 не е, е, е, става затопляне, при което ще има прекалено разрастване и бърз растеж на цветя, посещения и така нататък. 30 е, милиарда да се е, изразходват за подобряване на климата, е, казвате вие. Вчера в един доклад на генералния секретар на ООН видях за процентите за гладуващите в света е, и колко милиарда евро трябва да се е, отделят, за да се спасят е, човешки животи. И смятам, че е безотговорно тук 30 милиарда евро да похарчим, а, стотици, а да нямаме 100 милиарда за да спасим хората в гладуващите в Западна Африка. Благодаря. Няма други желаящи за думата, доколкото виждам. При това положение давам думата на господин Уин Оуен. Заповядайте. Well, thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на комисията, които зададоха въпроси те са много важни. Радвам се, че получих толкова въпроси. Ще се опитам да отговоря поред на въпросите, до толкова доколкото мога. Първо, въпросите на господин Агню и може би да ги обединя с тези на господин Хедесес накрая. Господин Агню, вие споменахте, че ЕС е готов да похарчи 30 милиарда евро, за да подобри времето. Не искам да се, да се пресмивам, но доколкото знам, няма разходи, които целят да подобрят пряко времето. Иначе разбирам какво имате предвид. А сега относно вашите въпроси. Споменахте, че трябва да се разгледа останалата част на европейския бюджет, този, който не е свързан с климата. Например, транспорта, инфраструктурата при одитите е много важно човек да знае какво е аудитирал и какво не. На един от слайдовете ясно бе посочено, че ние не сме извършили одит на мерките, които не са свързани с разходи за климата. Тоест, ние не сме разгледали останалите 80%, които включват до голяма степен транспортната инфраструктура – ако проявявате интерес към тези въпроси, отидете на нашата интернет страница. Там ще намерите поредица от доклади, други класически специални доклади като този. Например, преди няколко години публикувахме доклад на тема регионалните летища, разходи без реални ползи – Това съвпадна и с рецесията след 2008 година, когато регионалните летища бяха построени, но не се ползваха достатъчно след тяхното построяване, т.е. нямаше много ползи от направените разходи по първоначалната цел. Това отговаря на вашия въпрос. Е, може ли да, поглед, да погледнете този друг доклад? Иначе разбирам вашата идея, че трябва да се контролират и емисиите от транспорта в борбата срещу климатичните промени. Това е част от плановете на комисията държавите членки. Вие визирахте един евентуално голям проблем, а именно – големите валежи, на които сме свидетели все по-често и по-често, които водят до наводняване. И проблема, е, че са бетонирани много места. Ако проявявате интерес към това, хубавото е, че ние като независим орган сме идентифицирали въпросите свързани с наводненията като много сериозни за редица райони в Съюза – като си има предвид колко често се наблюдават наводнения в последните години. Редица учени твърдят, че те са свързани с климатичните промени. Ето защо започнахме работа по специален доклад на тема Европейските разходи в тази област. Аз съм членът на Спетната палата, който отговаря за този доклад, а колегата отляво е ръководител на тази задача, така че можем да обсъдим с вас допълнително този въпрос с напредъка на нашата работа по наводненията. Докладите обикновено ги изготвяме до 13 месеца, така че очаквам той да е готов през лятото на 2018. Споменахте, че няма много доказателства, че комисията е извършила оценка на реалното въздействие на разходите върху емисиите парникови газове. Прав сте. Ние сме отбелязали това в доклада. В бъдеще искаме да се подобри този механизъм Много трудно да се изведе една тема от целия бюджет, но е хубаво за бъдеще, казваме ние, комисията да изготви информация не за планираните, а за реалните разходи и да се видят какви са резултатите, да се разработят показатели, свързани с климатичните промени. Мисля, че това съвпада и с вашата идея. Иначе не искам да навлизам в дебат дали съществуват климатични промени. Забелязах, че вие споменахте един научен документ от вчера последиците на климатичните промени за европейското земеделие. Той е по поръчка на тази комисия. В него се говори за антропогенната причина за климатичните промени. На страница 17 се казва, че малко вероятно е половината от увеличение на глобалната температура – на правителността до 2010 година, между 1991 и 2010 година, да е предизвикана от антропогенни емисии парникови газове, което означава, че мнозинството учени в света подкрепя, подкрепят проучванията на Рамковата конвенция за климатичните изменения по този въпрос. Но да не обсъждаме това, защото доклада не разглежда този въпрос. Относно хауслинг, вие споменахте царевицата, биогоривата в Германия, повдигнахте много важен въпрос в контекста на климатичните мерки. Надежни измерванията са много важни, както и за финансовите обещания, които се дават. Всички европейски ръководители твърдят, че изразходват 20% от европейския бюджет – когато се даде такова политическо обещание, искам да кажа, че е много лесно за аудиторите да променят дали разходите съвпадат с това. Но искам да допълня това, което казахте относно мониторинга и проверката. Не само разходите за климатични мерки, а и за емисиите парникови газове. Това е отделен аспект на разходите за климата и енергията, по който в момента работим и ще предоставим доклад по-късно през лятото. Ако проявявате интерес към биогоревата, имаме специален доклад на темата. В него се отчитат някои от нещата, които споменахте за измерванията в тази област. Доклада е от около една година и може да го намерите на нашата интернет страница. Госпожо Нил, благодаря ви за въпросите. Вие попитахте дали са необходими планове за действа и кои са основните приоритети според мен за тях. Трите основни приоритета според мен развитието на селските райони и земеделието могат да постигат по-добри резултати. Комисаря Холган подчерта това в изказване от преди две седмици не е прекалено късно за план за действие в рамките на сегашната многогодишна финансова рамка. Искам Генерална дирекция Агри да изготвя план за действие и някои други отдели на комисията са разработили такива планове, да речем, екипа на Клаус Модесис за научно-развойна и иноваторска дейност. Доколкото знам, Агри все още няма такъв план за действие, но комисията може би ще поиска да разработи такъв. Ако има такъв план за действие, какво трябва да се включва в него? Според мен в нашия доклад са посочени областите за подобрение. Не е задача на аудитора да определя политиката, това е задача на законодателните органи, включително и на вас, на, на комисията, на съвета. Но има някои добри предложения в научния доклад, който сте обсъдили вчера за последиците от климатичните промени върху европейското земеделие. Мен ме привлече вниманието въпроса за по-задължителен характер на консултациите и обмен на добри практики между земеделските стопани за по-добро и екосъобразно управление на стопанствата. По въпроса какъв ще е дела на разходите за климатичните промени в бъдеще в сферата на земеделието. Комисията, парламента и съвета ще решат това, но аз е, бях впечатлен от изказване на комисаря Холган преди известно време, че ние трябва да поискаме земеделието да даде по-голям принос за изпълнение на климатичните цели, целите за устойчиво развитие и така нататък. Така че в контекста на консултациите, които провежда комисията в момента за бъдещето на ОСП, е, комисарят Хоган и неговия екип възнамеряват да направят точно това, да стимулират фермерите, за да правят това. Това е основният въпрос ние провеждаме едно проучване за екологизацията, което ще бъде публикувано по-късно. Значи, този доклад и то могат да бъдат полезни в това отношение, тъй като там се предоставя обективен анализ за това, което върши работа и кое не. И така стигам до госпожа Магенес. Извинявам се, ако вие сте ме счела за отявлен негативист. Понякога аудиторите изглежда така. Само, че се опитваме да не сме такива. в годишния доклад за съответствието има най-голям негативизъм. Иначе в специален доклад като този, това е доклад, с който се оправдават изразходените средства. И ние се опитваме да бъдем балансирани. Показах ви една а, снимка с а, съоръжение за метан, също и един процес, един проект в Букурещ за енергийна ефективност на жилищна сграда, така че в нашите доклади може да сме не само негативни, но и положителни и се опитваме да предоставим един балансиран поглед. В встъплението се опитах да обясня как в области като залесяването сме открили доста добри практики в Андалузия, Полша, в Алпите – Вие споменахте, че сме критични към преките плащания. Не смятам, че критикуваме конкретно някакъв аспект, просто посочваме, че има завишаване на оценката в редица области. Тук визираме и първи и втори стълб 9 и 24 милиарда съответно. Според мен има завишаване на стоиността. Господин Ропе, казахте, че не е лесно земеделците да спазват тези изисквания. Споменахте, че рамката е много сложна. Сметната палата е посочила в годишния доклад за съответствието и в специалните доклади от години наред, че начинът по който са формулирали европейските е, регламенти е много сложен Затова имам следната молба към вас. Извеждането на преден план на климатичните мерки е нещо хубаво. Не е лесно те да залегнат като основна част в бюджета. Комисията постави началото, има напредък, но в нашия доклад казваме, че може да има подобрение. Казваме всичко да се захвърли на страна, казваме, че може да се развие и подобри за следващия финансов период. Проблема, според мен, се крие в това, че климатичните мерки трябва да са по-свързани с разходите, да се избягва сложността. Ето защо апелира към всички да не разработвате прекалено сходни схеми за изпълнение, защото това може само да доосложни живота на фермерите. Не казвам, че това не трябва да се прави, просто всички заинтересовани страни трябва да се опитат да разработят една проста и ясна система. Да не прекаляват със сложността. Надявам се, че обхванах повечето от повдигнатите въпроси. Извинявам се, ако съм пропуснал нещо важно. Благодаря. I... Може ли да добавя нещо благодаря на секретарята, че ми напомни. Ако този специален доклад и нашата дискусия са полезни за вас, първият състав на Сметната палата, която отговаря за одитите за устойчивото управление на природните ресурси, произвежда редица специални доклади, свързани с работата на вашата комисия. Искам да спомена още пет доклада, които предстоят тази година – Нямате много време, може би няма да може да ги разгледате всичките, но петте, които може би ще проявят интерес за вашата работа, са имаме един за сертификационните органи, контрол на разходите, който предстои за средата на май, един за младите земеделци за юни или юли, доклад за развитие, програмите за развитие на селските райони в началото на октомври се очаква, един за основните схеми за плащания в края на октомври и един, за който вече споменах, който може би ще е най-интересен от всичките, за екологизацията. Той се очаква до края на годината. Различни колеги от е, Сметната плата отговарят за тези доклади. Също така този за енергетиката и климата също може да представлява интерес за вас. Сред, сред този има и други специални доклади, така че може би ще поканите някои членове на Сметната палата да отново тук са да предоставят е, повече информация по тези доклади. Ние ще се опитаме да бъдем обективни в информацията. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Госпожа Магинес. Благодаря, че споменахте за предстоящите доклади, защото те представляват голям интерес за нас. Аз проявявам интерес към доклада за младите фермери, защото в него ще има анализ на това, което се предвижда в реформата по ОСП и вие ще ни кажете дали мерките са добри или не. На последно място, хубаво е човек да види усмихващ се аудитор. Това е нещо свежо. Господин Агнио се присъединява към нас, което е още по-освежаващо. Явно предстоят великденските празници. Państwa, w ten sposób zamykamy ten punkt. Bardzo dziękujemy. С това приключваме дебата. Гос... Благодаря на господин Уин Оуен за присъствието и на неговия екип също сътрудничеството между двете институции е по-добро от всякога. Ние изучаме полза от плодовете на вашия труд и чудесното му качество. А сега следващата точка в дневния ред – информационна точка ще бъде представена от господин Хойслинг състояние на преговорите по триалозите, по триалога. Въпросът беше, беше обсъден на заседанието на координаторите. Може би господин Хойслинг е човека, който трябва да представи тази точка. Давам му думата. Благодаря, е председател. Вече, както казахте, имахме възможност за заседанието на координаторите да говорим по тази тема, е, където участваха и колегите от е, докладчите в Сянка. Моето впечатление е, че е, този документ се намира в крайна фаза по време на тристранните разговори, по време на, на предходното председателство на Малта, Тийското председателство се оказва, че не е бил особено ползотворен е, дебата. Е, е Дадахме се избере, че е, тристранни преговори означават е, тристранни е, компромиси, че всеки би трябвало по някакъв начин да отстъпи, да, да, да прави компромис. Е, след двустранни разговори и след, след като е, чухме какво има да каже по въпроса е, комисаря, стана ясно, че трябва много е, бързо, да, енергично да действаме, за да приключим е, досието. Имаше е, многостранни, е, многобройни срещи, на които се готвиха компромисите и Останаха четири въпроса, които трябва да да, Да е, по които се доближаваме до е, резултат. Един е до е, е, е, растениевътството, свързан с растениевътството. Другия е, е, по, по този въпрос имаме предложение от Евро... Е, има предложение да се ограничат изключенията до 6 е, скандинавски е, страни, където условията са по-специфични. Финландия, Швеция и Дания, които ще продължат да, да имат като по изключение да работят по друг начин, за разлика от останалата част от Европа, във връзка с пестицидите. Е, там има забрани в е, някои е, предприятия, но по този начин до някъде се стигна до компромис и мисля, че северните сили трябва да са спокойни, че климатичният фактор е отчетен при тяхното селско стопанство и после разрешение за изключение е, за дерогации. Тук също е, така се сближиха позициите ни. Е, опасенията, които имахме поначало въз на, е, представените данни, базата данни, е, и опасенията, че от това ще е, се породи допълнителни на бюрократична бюрокрация и бумащина, мисля, че не бяха оправдани тези опасения, защото тези бази данни е, ще се подават от е, съответните фактори в, е, био, в областта на биопроизводството. Разрешение за изключение за до 2020 година може би няма да се дават, ако не дадем възможност на фермерите да използват, е, да се възползват е, от е, съществуващите възможности, преди им се да, дадат разрешително из изключение. Био животните, биологично отглеждащите животни би трябвало също да бъдат обхванати подхода към биоотглеждането, биологично на животни е, е, се характеризира с това, че има различия в отделните държави членки и региони. при темата семена и мат тук ни трябва собствен регламент за екологичните е, семена е, и е, био, тя даде възможност на биосектора да работи със собствени, собствен материал и всички участващи, включително и комисията, е, така имаха трудности да приемат това. Мисля, че е, комисията е, даде да се разбере, че става дума за политическа декларация в крайна сметка. Трябва бихме искали е, да е, видим, че е, така се поема във вярната посока по този въпрос. Това е доста деликатен въпрос и не искаме вечно да остане такъв в даден момент проблема с семената трябва да бъде регламентиран. Най-деликатният е, така въпрос и успорвания беше новите гранични стойности за биопроизводството. Тук нещата не са променени. При неофициалните разговори позициите ни малко се, т.е. позициите се прижават до тези на парламента, от по въпроса за това откъде идват замърсяванията, до каква степен, какъв е обхвата им, дали производителя, дали на кой, в кое звено от търговската верига. Едната страна твърде, че е, замърсяванията е, се получава е, замърсяване е, от е, близостта на мястото на производство на биопродукции обикновена. Всички участващи в разговорите твърдяха, че трябва да се затегнат проверките и контрола, където все още има пропуски, че трябва да се създаде необходимия капацитет и най-добрата система за контрол и за проверка е, няма да сработи, ако няма е, достатъчно капацитет за това. Е, трябва да се съществуват съответните структури, защото в много случаи се сигнализира за едно или друго, но някакси няма последващи действия, тъй като липсват системата или съответните проверки, а тези проверки трябва да бъдат по-ефективни и това е базата, основата, върху която трябва да стъпим. Тук очакваме по този въпрос отговора на комисията, дали ще подобри нещата в това отношение. Това беше накратко, както се каза, сега ни предстоят две три странни срещи на 3 май и на 31 заседание на координаторите е също е, е, с комисари и с председатели на комисиите също предстои и тогава ще стане ясно на какво ще отдем най-голяма тежест. И трябва да кажа, че с новото председателство, ако трябва да започваме от начало е, цялата процедура, Мисля, че никой, нито парламента, нито друг има интерес да започваме от нула отново. Трябва сега да действаме и аз съм убеден, че е, и председателството също е наясно, че ние ще продължим да упражняваме натиск, е, защото ако не сте стигнали никакви резултати, ще е много лошо би трябвало да е, лисабонизираме, както се казва, законодателството, което до сега не е направено и не можем да чакаме с е, е, години да се преработят текстовете и законодателството за биопроизводството. Но, както казваме, надеждата умира последна, така че имам надежда, че ще работи, ще свършим нещо и по този въпрос. <clears throat> Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за е, така пълния доклад. Ние като докладчици в Сянка е, онзи ден е, много е, така задълбочено говорихме по състоянието е, на, на нещата и бяхме информирани за резултатите от последната Тристан среща и при последната среща Тристранна мисля, че с е, колегата Хойслингер е, бяхме заедно. Е, успяхме обаче много малко да се придвижим напред. И сега в редактор, редакционните групи това блокира работата на редакционните групи, които не могат да придвижат текста напред. Е, но е, сега вече по отношение на компромисите съм оптимист, че в рамките на това председателство ще успеем да е, доведем нещата до някакъв край и в крайна сметка да, да кажем, че ето този нов е, екорегламент е, е една нова стъпка напред е, в регламентиране на екологично произведене, екологичната продукция, екологосъобразната продукция. Thank you, Chair. Dear colleagues, unfortunately... Благодаря, скъпи е, колеги. Искам отново да ви върна към а, е, нор... а, е, скандинавското органични а, парници. Ние у дома скоро бях там, все още имаме сняг над е, един метър. Такива са условия там. Но както знаете, органичното земеделие в, е, и фермерите в Финландия е, винаги са се намирали в по-особено положение е, и бих искал да благодаря на господин Хойслинг, на докладчите Сянка и на е, останалите за това, че намериха база за компромис възоснова на и, и че намериха правно основание да се споменат от е, отделно северните страни и скандинавските страни и да, продължи, да продължат изключенията за тях за органичното производство в парници но все пак предложението на комисията е, представлява сериозен проблем за нас. Тя предлага е, заделени лехи в парниците да е, включват 80% почва от местната ферма. В северните парници се използват най-добрите възможни почви, е, които са най-подходящи за отглеждане на съответната култура без е, пестициди е, и без добавки. Такава почва не се намира никъде другаде и тя се използва, тя се намира, се използва и в други части на страната. Така че подобни изисквания в много случаи ще сложат, ще задушат органичното производство в парници в северните страни. Е, господин е, е, председател, господин докладчик, надявам се, че ще постави този въпрос в тристранните срещи, за да може да продължи да производството в парници, биопроизводството в парници в скандинавските страни. Не мисля, че някой от вас би искал да се сложи край на това производство, защото това противоречи на основния принцип на общата стопанска политика. Благодаря. Споменато беше името ми. Бих искала и аз да взема отношение. Аз представлявам докладчика за социал, докладчика за социал-демократите, който не може да присъства. Е, той ми е написал няколко неща. Регламент, е, е, регламента за органичното производство е сложна тема. Знам, че днес е имало сложни и дълги дискусии между координаторите. Въпреки това, ние сме на последния етап на Малтийското председателство и нашите усилия да доведем доведем до край този доклад, трябва да продължат Преговорният преговорния екип от Европейския парламент е готов да продължи разговорите и е, е обе... Е, участите в него са убедени, че техническите е, срещи са много важни, за да може тристранните срещи на 3 и 31 май да бъдат резултатни. Те ще помолят обаче Малтийско председателство да предвидят повече време за подготовка на тези срещи. Комисария и председателите на комисията са заявили, ще са обявили, че ще водят тези общи заседания. Е, от името на нашия докладчик бих искала да е, да спомена някои е, важни моменти от доклада, а именно е, семе, семения материал, е, хетерогения материал е, е, е деликатният въпрос. Е, е понятието северни скандинавски страни може да съществува, но колкото до, до е, происхода на земята в ограничени области все още не е, е изяснен. Е, е, трябва да се намери компромис по отношение на е, посадъчния семенен материал, колкото до пестицидите също трябва да се търси компромис. Е, нашия докладчик смята, че трябва да опитаме да убедим Малтийското председателство да участва в повече от срещите и подготовката на срещите, сътрудниците от политическите групи също да участват и докладците да намерят време да следват техническите експертното, да, присъстват на техническите срещи. Да се да се преди достатъчно време за подготовка на среща на 3 май и на 31 май и накрая е, необходимите е, да се планират съответните срещи, за да може оптимално да се подготвим за тях. Е, докладчика също иска да каже, че приемствеността е много важна и, и че дискусията трябва да продължат до следващата тиса на сеща, аз лично благодаря на Ерик, но също така и на докладчика и докладчите в Сянка. Радвам се, че не участвам и не отговарям за този доклад, защото той е толкова сложен, но все пак а, така споделя мнението на колегата. Господин Агнио, тук отново говорим за това, че Европейския съюз кове правила за органично производство аз вече повече от три години слушам да се говори за това и решимостта на комисията да формулира правила за всичко наистина и води до проблеми на ниво съвет. 28-те министри на земеделието, които заседават съвета, казват, че това не е сфера, която трябва да се законодателствува централно ето, когато говорим за Финландия, финските биопроизводители наистина са доволни от възможността възможността да отглеждат в парници е, е, биопроизводство, там където почвата е замръзна, дълбок, замръзна, замръзнала в северните части на е, Финландия. И и а, не би трябвало наистина да се... А, потребителя в никакъв случай не би а, имал нещо против такъв вид производство и няма натиск от негова страна. Ако попитам потребителя на биопроизводство в, в нашата страна, те са около 4%, какво очаквате от биопродукти, те ще кажат. Не им харесва идеята да се използват изкуствени синтетични торове, очакват биокултурата да не са, да не са третирани с пестициди и да имат увереност, че добитъка е отглеждан на открито. Ако се отметнат тези три изисквания, потребителите на такава продукция ще са доволни и е, да, обаче да се налага една стандартизирана процедура за 20, процедура за 28 държави членки, е, това ще върже ръцете на е, биопроизводителите, ще направи производството им твърде скъпо. Така че осново, отново ви призовавам, оставете това на е, държавите членки и на техните сертифицирани органи. Господин Дорфман. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Отново да е, се спре на остатъчните вещества от е, препарати за растителна защита. Е, в европейските страни е, е, наистина възможността да, да, биопроизводство да има същото, същия обем остатъчни вещества, както останалите, това не би разбрал никой потребител, не би приял. Границите са 0,1 микрограма на килограм нормално. Граничните стойности. Чувам че може да се очаква компромис по този въпрос, но това ще е най-лошото възможно, най-лошата възможна разпоредба, защото тогава тази неравнопоставеност ще се, това неравноправие ще се задълбочи, ако се задържат тези гранични стойности. Например, ако внася Германия продукти с а, друг гранична стойност. Ние внасяме продукти от Италия, а, където също има различия. Господин Хаслин каза, че не трябва да са а, допустими а, такива стойности. Данните са красноречиви от стотици е, анализи. Всички е, в моя регион, например, при отглеждане на плодове и дравчета, нямаме, е, не сме открили нито една проба, нито, е, при която в че има, гра... че има данни за преминаване на допустимата граница от площи съседни на биоплощи съседни на, на обикновени. И според мен няма да е трудно да се стигне до компромис тук. Трябва само да имаме предвид, че тези доказуеми граници, както и е, е, конвенционалните граници, е, трябва да са е, добре о, о, обосновани е, и да са е, осъществими е, при е, е, традиционните продукти никой не може да обясни защо и трябва да има такава граница при конвенционалните продукти. Това е абсурдно. Мисля, че ако постигнем до разумен компромис, това ще реши проблема но ако оставим всичко на държавите членки, рискуваме е, нещата да си останат по-старому, а това не е особено е, добре за, за вътрешния е, пазар. Трябват ни по-стрикни правила. Господин Такола. Благодаря, господин председател. ще използвам божествения фински език сега, за да общувам с вас. Нека да се обърна първо към господин Агньо. Той ме спомена конкретно. В финландския парламент, когато споменат някого по име, той има право на отговор – аз смятам, че държавите членки би трябвало да имат право да прилагат законодателство възоснова на съществуващите местни условия. В северна Финландия няма замърсяване, няма индустрия, има чистота, много е лесно да се отглежда без вредни остатъци. И мисля, че ние трябва да запазим този вид производство. Финландските потребители знаят колко качествена е храната, която консумират. За съжаление, не всички европейци знаят колко е качествена тази храна. Мисля, че би трябвало да се даде пространство за маневриране на някои държави членки. Настоявам финландското производство на органично чисти продукти да продължи. Нашия сезон е много кратък, но земята ни е чиста и произвеждаме здравословна храна. Господин Хойзлинг. Благодаря, уважаеми колеги. Ще се върна на вашия въпрос. Бяхме много строги. Говорихме за 20 хектара. Искахме фермите, които разполагат с не повече от 20 хектара, да могат да оцелеят. Сега говорим за увеличаване на тази площ. Кого се опитваме да защитим? може да се стигне до конкуренция не между северната част и южната част на Финландия, а между Финландия и Италия. Съществува така наречената зона А. Това е географския ни обхват. Знам, че трябва да намерим решение относно тези маркирани лехи. Иначе други просто ще се възползват от изключително широкото тълкуване на правилата. И тъй като в Европа има специфичен климат на различни места, има нужда от изключения, от дерогации. Въпросът е къде да теглим чертата. Трябва да приемем позицията на мнозинството в съвета. Но можем да говорим по този въпрос и допълнително, естествено. Господин Дорфман и пестицидите. Знам за кое проучване говорите. Знам откъде да тази информация за остатъчните вещества от пестициди. Риска идва от съседите. Естествено, не казвам задължително, че съседите правят нещо нередно, но когато се отглеждат плодове и зеленчуци, се стига до заразяване през границата или замърсяване в трансграничен план и не може да забраните на една ферма за органично земеделие да продава своята продукция. Първото нещо, което искахме да разберем е откъде идва проблема и как точно да определим граничните стойности, какво ще бъде въздействието на нашата мярка върху различните стопанства каквото и да приемем, трябва да има някакви правила, свързани с разстоянието, сигурността, някакво зониране. Можем да говорим по този въпрос. Искам да кажа, че аз съм разочарован от предложението на съвета. Аз лично не смятам, че всяка държава трябва да прави каквото сметне за добре. Ние искаме да има стандарти и равнопоставеност в Европа. Има обаче три държави в съвета, които винаги гласуват против, когато се опитваме да постигнем нещо по-различно, защото имат определен статут. Тези три държави искат да си запазят статуквото, Съответно, по правило не можем да имаме европейска позиция. В този случай съвета е разделен 50 на 50. В действителност, в самия Европейски парламент политическите групи са разделени. Ето защо мисля, че е твърде рано да се правят категорични заключения. Що се отнася до неправилното или нерегламентирано използване на вещества в органичното земеделие, ако в крайна сметка ще използвате вещество, което ще премине определени граници и ще зарази или засегне продукцията на други хора, не може да използвате подобни вещества. Не може да кажете на сектор на органичното земеделие сам да се оправя. В крайна сметка единственото място, ако приемем тези мерки, където може да се прави а, органично земеделие, ще бъде Лапландия. Всички имаме право на съвместно съществуване и съответно трябва да уточним правилата за съвместно съществуване. Разговорите трябва да продължат. Вратата ми е отворена за всички докладчици в Сянка. Ще има заседания на докладчиците, ще говорим за компромиси. Едва ли ще стигнем до съгласие по всяка една спорна тема, но мисля, че ще успеем в крайна сметка да имаме позиция на мнозинството. Благодаря, казва председателя. Това бяха всички, които се записаха за изказване. Чухме и заключителните думи на докладчика. Нека да се надяваме, че ще приключим успешно тристранните преговори в рамките на настоящото председателство на съвета. Желая на докладчика много успехи. Следващата точка е интегрирана статистика за земеделските стопанства. Тук има представители на Евростат. Ще чуем презентация на комисията. Данните, с които разполагаме, датират още от 1996 година. Проучвания се правят веднъж на 10 години. Няма да говорим само за размера на земеделските стопанства. Има и много други аспекти, които ще обсъдим, включително какво правят фермерите наред с земеделската си дейност. Това проучване е в основата на земеделската статистика като цяло. Комисията би искала да придаде малко по-голяма гъвкавост на това начинание. Ще дам думата на Кристин Вирц, която е представител на комисията. Темата е изключително сложна. Тя ще ни обясни за какво става дума. Благодаря, господин председател. Аз съм Кристина Вирц и съм заместник директор по темата статистика в Евростат. Ръководя звено земеделска статистика и статистика в областта на рибарството в Евростат. Радвам се, че сте готов, готови да чуете интегрираната статистика за земеделските стопанства. Както вие казахте, вече в продължение на много години Евростат е, и в частност държавите членки предоставят е, разбивка е, по стопанства, различни видове статистически, статистически данни. ОСП, екологичната политика и много други политики зависят от висококачествените статистически данни, свързани с селското стопанство. Тези статистически данни обаче трябва да се адаптират, за да са полезни. Не само сърското стопанство и климата се изменят, и изменя се и официалната статистика. По-настоящем европейската земеделска статистика се събира е, възоснова на една нехомогенна е, юридическа е, база, 9 нормативни акта, увеличават се нуждите от статистика за ОСП, а ресурсите намаляват. Както вие споменахте, на лице е правното основание за структурна статистика. Знаете, че веднъж на 10 години трябва да правим нещо като преброяване на земеделските стопанства. Съответно, Нашето проучване е направено през 2016 година. То обаче не отчита само тази година. Ние правим отделни статистически проучвания на всеки 3-4 години в рамките на голямото проучване. Отново казвам, правното основание е доста нехомогенно. Няма правно основание за е, самите последващи е, преброявания на земеделските стопанства. Ние имаме определена методология от 2020 година нататък. Е, целта е да събираме всички необходими данни, да събираме и нови данни, които са необходими. И освен това има и една друга важна цел, именно да държим нивата на разходи достатъчно ниско, за да няма бреме за статистическите служби е, и за фермерите. Имаме два рамкови регламента. Първият е свързан с преброяването на стопанствата и с структурните данни на ниво стопанство. Останалите елементи пък ще бъдат част от един втори рамков регламент. През 2013 година започнахме работата по първия статистически регламент, посветен на интегрираната статистика за земеделските стопанства. Днес ще говоря в частност за него. Съкръщението на английски е AFS. Нека да ви кажа каква е целта му. Целта е да се събира структурирана информация на ниво стопанство и освен това би следвало да се отчитат социалните, економическите, екологичните измерения на земеделието. Например, трябва да се направи оценка на въздействието на различните политически решения, въздействието им по различни характеристики е, е, в различните стопанства. Например, е, въздействието в по-големите, в по-малките стопанства. Вече споменах, че ще има и втори рамков регламент. Той ще се появи малко по-късно. Той ще говори, например, за производството на, на семена, на пестициди, на торове, за а, отглеждането на, на растения. А, ще разгледа производството в а, мандри, кланици и така нататък. Всички тези статистически данни ще имат разбивка и отделни графи за органична продукция. Каква е структурата на този регламент за интегрирана статистика за стопанствата? използваме една сърцевина от е, ключови данни, които трябва да се предоставят от всички ферми е, от един размер нагоре. Е, трябва да се дава информация за добитъка в фермата, трябва да се дава информация за това кой взима решението, как оперира съответното стопанство, кой е водещия фермер. Тази информация се събира от всички ферми. Характеристиките се определят в базовия нормативен акт, с който вие разполагате. Тази е, информация, това информационно ядро ще бъде допълнено от модели, например структури, които са със средносрочен хоризонт. Понякога нямаме нужда от информация, всяка година. Например, по отношение на овощните градини или пък калузята, информация за трудовата сила в стопанствата, екологични аспекти, като управлението на почвите, на торовете, развитието на селските райони, напояването. Всички тези модули отделни по своя характер, се събират само от а, извадка, от а, ферми, а не от всички. Ето защо по този начин регламента не оказва такава тежест върху фермерите, както е било в миналото. Тези модули се определят в рамковия регламент и Характеристиките пък ще бъдат определени в регламента за изпълнение. Целта е да имаме гъвкаво, за да можем да адаптираме събирането на статистически данни и съответно да можем да адаптираме и своите политики. Освен това, необходимо е да имаме и административни източници на ресурси. Регламента предвижда и въвеждането на адхок изследвания или проучвания. Предложението на комисията се опитва да даде точно такава възможност. Каква е целта? Ако се появят някакви нови въпроси, свързани с новата ОСП, ще разберем дали това е така, когато се появи правното основание за събирането на данни трябва да има възможност за действие в подобни случаи. Естествено, в тази връзка трябва да има акт за изпълнение. Предлагаме да има и делегирани актове, и актове за изпълнение. Необходимо е да има гъвкавост. крайна сметка, гъвкавостта наистина е нещо много важно, защото технологиите се променят, цифровизацията настъпва и ако сега се наложи да запишем какви методи на производство искаме да проучим и да опишем през 2026 година, трябва да имаме възможност да се приспособим към нуждите на бъдещето. След като този регламент за статистиката за земеделските стопанства се приеме, ще може да се направи преброяване на земеделските стопанства през 2020 година. Ще има и по-малки проучвания през 2023 и 2026 година. Рамковия регламент ще помогне да се намали административната тежест върху стопаните. В някои държави членки ще се намали броя на проучваните стопанства. Тук трябва да спомена Румъния и Малта. Там процента на намаление ще е 50%. Очакваме че от 12 милиона стопанства през 2020 година, само 3 милиона и половина няма да има нужда да бъдат полагани на проучване. Това благодарение на новия подход, който предлагаме. За да постигнем тази цел и за да може да имаме наистина преброяване на стопанствата и да предоставяме съпоставими данни в Европейския съюз, Регламента ще трябва да влезе в сила през 2018 година, за да може държавите членки да се подготвят за това мащабно начинание. Сравнявайки с е, миналото, трябва да кажа, че бихме искали по силата на новия регламент данните да се предоставят е, по-рано, своевременно, за да може да се използват и по-бързо, за да се откликва на различните политики. Е, готови сме да обсъдим всички въпроси от интерес за вас. Сега ще дам думата, казва председателя на господин Такола. Благодаря. Благодаря на комисията за експозето на предложението. Няколко думи от името на Фредерик Федерли и групата АЛДЕ. Събирането на статистическа информация за земеделските стопанства е важна в редица отношения. Те ни дава ценна информация за състоянието и ни помага да определим евентуалните проблеми. Дава ни добри насоки при анализа на предложените промени в политиките, които засягат е, земеделието и земеделците. Тя е важна и за земеделските стопани и тяхните организации, тъй като им дава достъп до важна информация за положението в селскостопанския сектор. Тя може да е важна за научните работници, които използват тази информация за разработване на нови технологии и новаторски подходи. Сега ще обсъдим промените в правилата, които определят хромозимната статистика в ЕСА. Основите са положени още през 96. та Новите правила би трябвало да се прилагат преди преброяването на стопанствата през 2020-та. За да се подготвим за това преброяване, се нуждаем от правилата, които ще бъдат разработени колкото се може по-рано. Федерли и Алде искат да се работи по следните въпроси във връзка с това досие. Първо да се избегне доколкото е възможно допълнителната тежест за земеделците при събирането на данни. Второ, исканите данни да отчитат прехода на земеделците в ЕСА и на трето място събираната се да, може, да е колкото се може повече економически целесообразна. Информацията е все по-ценна необходима за земеделците и за сектора за планиране на ежедневната работа. Работната група за земеделския пазар посочва това в своя доклад. Алде иска да се подходи конструктивно, да направим всичко възможно, за да се разработят тези нови правила за предстоящото преброяване. И да се погрежим за безпроблемно събиране на информация от земеделците и за възможно най-голяма полза от статистическата информация за възможно най-широк кръг лица. Благодаря. Herr Vorsitzender. Ich möchte nur ein paar Zeilen... Само да изчета няколко реда, които колегата ми даде. Това е докладчика на нашата група, който, за съжаление, не може да присъства. Предложението на комисията за новия интегриран подход към статистическите данни е, за селските предприятия, предприятия системата трябва да е максимално кохерентна, последователна и гъвкава, за да се подобри начина на събиране на данни всякакви дейности, които ще, действия, които се предприемат, трябва да имат за цел да под, по, упростят системата на събиране и да е, максим, е, имат максимален ефект, е, да има максимален ефект събирането на данни. Разбира се, е, трябва да се избере технология, която улеснява работата с тези данни, както и да даде възможност за техния обмен между държавите членки. Pan poseł Karti. Thank you, Chair. Um, I look forward... Благодаря. Очаквам работата с докладчика и другите докладчици в сянка по този въпрос, който може би не е най-вълнуващия, но мисля, че всички са съгласни, че статистиката играе важна роля в нашата политика и е добър начин да се следят тенденциите с времето. Тя е много важна и що се отнася до прозрачността, която искат гражданите. Тя е особено важна на фона, че 40% от бюджета на ЕС е предназначен за схеми в земеделието. Това, което аз и другите докладчици в Сянка искаме да видим за следващия период е статистиката, тъй като тя е полезна до толкова, доколкото отговаря на целите, за която се събира. Мисля, че има възможност да се събере последващата следващото преброяване информация за това защо след 15 години все още има сериозни е, неравенства в системата на ОСП, как могат да се преодолеят тези проблеми. Информацията в приложението е много всеобхватна. Докладчите в Сянка имат възможност да е, поработят по липсваща информация, да речем за новите стопани, възрастта на която навлизат в земеделието, някои аспекти на собствеността, младите земеделци, има възможност за видовите земи, информация за земята, която ще е много полезна при анализа за бъдещите мерки по схемите от втория стълб информация за структурите на собственост ще е важна. Също и за подновяването на поколението, което ще ни помогне да се борим срещу застаряването на фермерите. Така ще стигнем и до въпросите, свързани с половете. Трябва да се разгледа и следния въпрос, който има строги срокове в държавите членки за предаването на данни. Няма сходни срокове обаче за комисията за осигуряването на докладите. Няма изисквания предвидени за комисията как да се предава информацията, която е събрана от докладите от държавите членки. Това е въпрос, на който може да се спрем. Аз проявявам интерес към мнението на колегите по въпроса дали можем да използваме събраната статистика, за да решим някои от проблемите, да получим повече информация за централния проблем в земеделието, както биха казали някой, а именно по позицията на фермерите в веригата за доставки на храни. Очаквам съвместната работа с докладчиците в Сянка за да видим дали ще можем да променим това предложение, да отговорим на стандартите, които вече са посочени, да не създадем допълнителна бюрокрация заради бюрокрацията сама по себе си, а да подобрим нивото на статистика, с което разполагаме и нейното приложение. Няма други желаящи за думата госпожа Верц от комисията. Отговорете колкото се може по-кратко. Благодаря за вашите отзиви по нашето предложение. Според нас то измерва всичко, което може да се измерва по един разумен начин във връзка с земеделците. Внимателно помислихме за цялата информация, която трябва да се включи. Разбирам, че има интерес да се включи повече информация. С удоволствие ще обсъдим този въпрос с вашата комисия. Само искам да ви предупредя, трябва да внимаваме как да се организира ефикасно събиране на статистически данни, за да се избегне ситуация, при която земеделците спират да отговарят, ако въпросника стане прекалено дълъг. Но определено има някои данни, например при последното изказване за разпространяването на, от страна на комисията на данните. Ние винаги правим това във възможно най-кратък срок. Веднага, щом разполагаме с добри налични данни от държавите членки. Но, както казах, с удоволствие ще обсъдим това с вас през идните седмици и месеци. дискусии и презентации проекта с право здания на... Благодаря. Ще се върнем на този въпрос на 29 и 30 май. Приключваме работата по тази точка за сега. Искам да благодаря на представители на комисията и на присъстващите членове на нашата комисия. Точка 12. Одобряване на препоръките на координаторите от Агри. Това са решения, които получихте по електронна почта. Решенията взети тази сутрин. Виждам, че няма забележки и за това се считат за прияти. Точка разни, няма нищо тук. Следващото заседание 2 и 3 май. С това стигаме до края на заседанието. Искам да благодаря на всички за участието. Весели великденски празници! Благодаря на преводачите. И както казах, приятно изкарване на великденските празници и до скоро!